и имате процедурен въпрос, така ли? Е, Благодаря. Извинявайте, че отклонявам вниманието ви от тази хубава новина. Поздравявам го, но, за, но сега трябва да премина към нещо неприятно. Миналата седмица имахме делегация за Западна Сахара. Аз не можах да участвам, но колегите, които заминаха за Марокко, бяха посрещнати от полицията, взеха им паспортите и бяха пратени обратно. Не смятам, че това е достойно отношение към европейски парламентаристи, особено в страна като Марокко, с която поддържаме приятелски отношения и сме подписали много споразумения. Е, искам да запитам дали нещо може да се направи или нещо вече се прави, дали има връзка с мароканските власти. Вие бяхте преди време в Италия, пътувате доста, може би имате новини. Сега е, в качеството си на председател на Европейския парламент, може би може да, се, да посредствате някаква инициатива. Сега се питам какво беше процедурното питане. Ситуацията, която описахте с, с отпращането на колеги от мароканските власти, това нещо вече бе обсъдено на председателския съвет – Председателският съвет помоли господин Проген като представител на външната служба да проучи случая да се свържи с мароканските власти. И аз смятам, че господин Прок вече го е сторил. Аз обаче нищо не знам до момента. Той е обаче във връзка с външния министр на Маноко. И така, кипърските власти номинират Йоанес Косолидес за външен министр на, Ки, на Кипър от 1 март. От името на парламента, честите на господин Касолидис.